Колеги, предстои ни размяна на мнения с Андерс Фокс Размусен, генерален секретар на НАТО, за бъдещето на европейската отбрана, перспективата на НАТО. Приветствам с добре дошъл господин генералния секретар – на съвместното заседание на нашата комисия и подкомисията по сигурност и отбрана. Приветствам с добре дошли и колеги от национални парламенти. Представени са 6 държави. Преди почти година господин Расмусен за последен път се присъедини към нас, за да ни докладва за срещата на върха на НАТО в Чикаго. Днешната размяна на мнения се провежда в особено подходящ момент, като се имат предвид предизвикателствата пред НАТО в Афганистан, например, но като се има предвид и важното разискване по въпросите на отбраната, което предстои на срещата на държавните и правителствени ръководители през декември оперативните предизвикателства от Сомалия до други региони, както и необходимостта от засилването на европейското сътрудничество, са от особено голямо значение, особено в момент на финансови ограничения и несигурност. Европейският парламент не веднъж е заявявал, че Европейският съюз и НАТО са взаимно допълващи се организации, в областта на европейската и евроатлантическата сигурност, както и що се отнася до сигурността в световен мащаб. Много важната роля на тези две организации е отчетена в договора от Лисабон трябва да се позоваваме на разпоредбите от договора, да инвестираме в отбраната преди капацитетът ни в областта на сигурността да бъде ограничен от некоординираните мерки за икономии. Нека да опомена също така, че срещата на държавните и правителствени ръководители през декември е важна възможност за продължаване и задълбочаване на сътрудничеството в областта на сигурността. Тя ще е важна за установяването на трайни структури и на трайно сътрудничество, така че да се възползваме по-добре от така наречената коалиция на желаещите. Тази среща ще бъде важна и с оглед на бойните групи на Европейския съюз, както и що се отнася до сътрудничеството с НАТО. Нека изрази и загрижеността си във връзка с нападенията в Афганистан. Миналата седмица бяхме свидетели на смъртта на седмина войници от контингента на НАТО. Как според вас ще се промени положението с сигурността, като се има предвид, че наближава изтеглянето на контингента на ИСАФ от Афганистан. С това ще приключа. Имате думата. Благодаря ви още веднъж. Much, Provera, the... Благодаря, господин Провера, за толкова любезното представяне. За мен определено е голямо удоволствие отново да се срещна с депутатите от двете комисии. Председателя на комисията за вътрешни работи и защита и подкомисията на парламента. Ние се срещаме регулярно всъщност. И много се радвам да видя тук толкова познати лица. Очаквам отново да проведем една оживена дискусия, затова нека първо да кажа само няколко думи. Аз съм напълно ангажиран с това Европа да се развива, да бъде открита и е, силна. Считам, че Европа трябва да има силна обща политика за сигурност и отбрана. И много се радвам, че ще има среща на най-високо равнище, посветена именно на въпросите на сигурността и отбраната през декември. Всъщност, за пръв път от началото на световната финансова криза, която засегна континента, ръководителите на държавите се занимават с този толкова важен аспект на Европа за нейната сигурност и сила. Нека да бъда откровен. Ако европейските нации не се ангажират активно с инвестиции в сигурност и отбрана, всяко разговор за силна отбрана за силен капацитет в това отношение ще бъде просто празни думи. И няма да стигнем до е, силната, отворена Европа, към която се стремим. И в очакване на срещата през декември не трябва да забравяме три основни неща. Първо, ние, европейците, трябва да сме наясно, че незаконодателната сила не е сила. Без да има ясно формулирани инструменти за действие, Европа не може да подкрепи своето желание за действие. Тя ще си остане наблюдател, но не и мощен, мощно действащо лице, което може да бъде и следва да бъде. Нашият споделен опит в Западните Балкани е именно пример за това. Възстановяването на стабилността там налагаше да употребим една смесица от е, инструменти на твърда сила и не толкова а, е, фиксирани законови мерки. А, е, приветствам Кати Аштан за отличната й работа но и от двете страни трябва да има гаранции, а, че и НАТО трябва да даде гаранции, че ще се изпълняват ангажиментите. Второ, отслабващата капацитет на европейската отбрана, по-специално бюджета, неизменно ще даде в резултат отслабване на ролята на нашия континент на световния сцена. И Европа няма да бъде в състояние да участва в управлението на кризите. Единственият начин да се избегне това, като се прекрати намаляването на инвестирането в отбрана и се започне отново да се инвестира в аспекта сигурност в момента на възстановяване на економиката. А междувременно трябва да използваме по-добре средствата, с които разполагаме, да постигнем повече заедно като европейци в Европейския съюз и в рамките на НАТО. Да предоставим критични е, отбранителни способности общо, защото за всяка отделна страна не е толкова лесно да направи това сама. Освен това, правилните, необходимите способности трябва да са на лице, но това не е достатъчно. Трябва да съществува и политическа воля те да бъдат използвани. Да се справим с предизвикателствата към сигурността на прага на Европа, да управляваме кризи, които са по-далеч от нас, но които могат да ни засегнат, да понесем и бремето на сигурността съвместно с нашите съюзници от Северна Америка. За да можем да постигнем всичко това, европейските нации трябва да работят в действително глобална перспектива. Не можем да се съсредоточаваме само в вътрешните си економически проблеми. Трябва да гледаме навън, не навътре. И е необходимо и Европа, и Северна Америка да влизат в разговор помежду си по-често, по-открито, по-от... в рамките на форума НАТО. Трябва да има разговори между НАТО и Европейският съюз. И в заключение, Европейската среща на върха през декември трябва да даде пример за една Европа, която може и да действа, и която иска да действа. Също така трябва да се даде стимул на Европейския съюз и на НАТО да действат повече заедно, да имат по-големи координация, по-голямо сътрудничество, да са в по-големи консултации. По този за това е необходимо много силна политическа воля, включително тук, във вашия парламент, както и в националните парламенти. Аз съм убеден, че ние можем да се справим с това предизвикателство, защото ние дължим това на нашите данакоплаци, на нашите избиратели. Те заслужават най-добрата сигурност, която може да се получи с пари. И след този увод очаквам с нетърпение много стимулиращата дискусия с вас. Благодаря. Благодаря ви, господин генерален секретар. Благодаря за уводните ви думи. Още веднъж е, ви благодаря за готовността да бъдете сред нас е, и е, да прося с нас. Господин Салафранка. Благодаря, господин председател. А, вие бърз, аз съм очевидно твърде бавен. Господин Данжа. Господин Данжа. Няма да задавам въпрос, само искам да благодаря на господин генералния секретар за неговото присъствие тук. Той винаги е добре дошъл, той много често идва, това е много полезно за нас. Благодаря за ясното послание относно европейските способности, за е, общата политика за сигурност и отбрана. Разбирам, че ви имате желание тя да се развива и то енергично вашите е, уводни думи е, отново изтъкват тезите, които дискутираме от две години, също това, което чуваме и от е, Европа. Призивите от Америка да европейците да работят повече и по-ангажирано. Това е действително тема, която сме обсъждали нееднократно. Ние сме е, напълно наясно с институционалните трудности между Европейския съюз и НАТО. Знаем много добре, че тези затруднения, институционални и политически, не могат да бъдат е, лесно разрешени, не могат да бъдат разрешени веднага. Но все пак, какви са пътищата, по които може да се подобри координацията между двете организации? Какви са според вас е, е полетата на действия външни, които евентуално а, могат да бъдат използвани за съвместната ни работа. А също, ако мога да коментирам неколцина от нас а, с господин Даф и други, направихме една а, визита на щаб-квартирата на операция Аталанта – успяхме да се срещнем и с морското командване на НАТО. И определено станахме свидетели колко големи са амбициите на НАТО в Индийския океан. И се питам в е, този пост-афганистански период за 2014 НАТО ще може ли е, така да търси и да намира нови хоризонти? Ще прави ли това на всяка цена? Това разумно ли е? Как ще се взаимодейства с другите международни организации? Има ли консенсус в НАТО по този въпрос? Къде, е? в какви аспекти възнамерявате да бъдете по-активни? Благодаря, господин председател. Много сърдечно благодаря на генералния секретар на НАТО за това, че е тук сред нас. За съжаление, узнахме, че миналия петък в Афганистан една голяма част от мисиите са се лишили от войници. Отново има загинали. Европейския съюз е преди всичко политически и економически съюз, е, но е, е, военното измерение също не бива да бъде изпускано от очи. На нас ни е ясно, че в противен случай, ако не обърнем достатъчно внимание и на военното измерение и на нашата е, многочислена армия, е, е, която наброява милиони 800 хиляди бойци, ще трябва да се откажем от някои амбиции. Как стоят нещата в рамките на НАТО? Нападението на Израел в Сирия е само един от последните примери. И освен това, е, що се отнася до положението в Турция, бих желала да ви попитам как виждате нещата там. И освен това, е, зоната за забрана на полети е, в Либия. Смятате ли, че ще можем да е, окажем по този начин въздействие на процесите в страната и на действията, които се водят там. Освен това, след 2014 година господин Данжан вече спомена за това, че е, трябва да помислим за стратегията ни по отношение на Афганистан е, след 2014 година. Как е, НАТО смята от една страна да свържи интелигентната е, отбрана с е, е обединяването и разпределянето на правомощията Колегата Крихти има думата сега. Той е бивш член на Европейския парламент, член на Полския сенат и е министър на отбраната на своята страна. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че съм тук отново и че можем да разговаряме за приноса на Европа в рамките на НАТО и по отношение на общата е, политика на сигурност и отбрана. Ще поставя въпроса за необходимостта от е, трансатлантическо сътрудничество не само по отношение на е, общите ни действия, но и по отношение на сътрудничеството в Европа. Това е изключително важно за безопасността, за сигурността на Европа. В този смисъл би трябвало да се инвестира повече в е, боеспособността на нашата е, армия, в е, нейната бойна готовност. САЩ междувременно премести приоритетите си по отношение на Близкия изток и очаква повече е, участие от страна на Европейския съюз. Така че е, как точно ще изглежда нашата е, стратегия за интелигентна отбрана? Това е всъщност основният въпрос от миналата година от срещата на върха по въпросите на отбраната и всичко това е свързано естествено с нашите действия, с нашия принос в Европейския съюз преди няколко години, е, всъщност е, без каквито и да било е, стрикни правила, започна един работен диалог от страна на Европейския съюз участваше Кейти Ештън. Така че как виждате развитието на този работен диалог е, през следващите години? Много важно е естествено е, да е, обединим усилията и на основните европейски институции заедно с компетентните органи и институции на САЩ, за да е, постигнем на практика е, едно ново е, ниво на трансатлантическото сътрудничество по отношение на механизма обединяване и разпределяне на правомощията. Госпожа Яконсари, благодаря ви за много интересната реч в началото, господин Размусен. Вие говорихте за Европейския съюз като обединение, като съюз, който би трябвало да отделя повече внимание и инвестиции в областта на отбраната. Говорим най-вече за а, кибер сигурност, за а, киберотбрана. Но а, в рамките на НАТО как а, се развиват нещата. Е, конкретно моят въпрос е всъщност, е, смятате ли, че има намаляване на, е, така, на интереса към Европа в САЩ и как бихме могли да го определим? До каква степен този интерес е отслабнал? Мозъчните тръстове, и изследователските центрове свързани с НАТО, сигурно вече са направили изследвания и проучвания как точно биха могли да се използват е, е, средствата по-пълноценно е, във връзка с устаряването, амортизацията на техниката. Как бихме могли всъщност да събудим и малко повече интерес и ентусиазъм от страна на нашия стратегически партньор отвъд океана в рамките на така наречения инструмент Pooling and Sharing и как да най-рационално да използваме нашите средства. Благодаря. Следващият оратор. Микрофонът на ораторът не е включен. Ще благодаря le secrétaire général pour son intervention господин Бедекер. Благодаря за изказването на господин генералният секретар. Много кратко, синтезирано, но много наситено. По отношение на необходимостта Европа да се ангажира в по-голяма степен за собствената си сигурност. Действително, е, че от гледна точка на НАТО механизма обединяване и споделяне е се отнася и за периода, който а, работиме много дълго, включително дори и за периода преди падането на Берлинската стена. Но мога да кажа, че и от тогава, колкото и опита да са правени, нищо фундаментално не се е променило. Штатите очевидно изместват интереси си в момента към Тихния океан. Също, ако мога се на фраза, да коментирам а, мнението на Индия а, за световната политика е, че по-скоро те вярват в политиката, която вършат САЩ, но не и Европа. И а, забраната, която, а, извинявайте, а, опасностите, които тежат пред нас, са все по-големи, макар че като че ли обществото не си дава сметка за това. Е, заплахата се състои е, не само в е, военни намеси, военната намеса не е желателна в края на кращата, но съществува заплахата от употреба и на химически оръжия. В такъв смисъл ми е интересно да чуя какви мнения имате и преди срещата на върха в Европа, НАТО, от името на НАТО, ще, ще има ли ясен призив към Европа да се формулира една обща европейска полити... отбрана? средствата за военния бюджета намаляват и в Обединеното кралство, и в Франция. Цифрите са катастрофални. Всеки се опитва да действа под националното си знаме, но в такъв смисъл в Европа няма нищо, което да е достатъчно с добра репутация. Бюджетите намаляват и независимо от това, в националните парламенти като че ли не се разглежда този въпрос в контекста на кризата. А според нас това е изключително важно. в такъв смисъл НАТО ще заеме ли ясна позиция това ще бъде, може би, ще се случи за първ път да призове е, държавите да направят е, нещо повече. Ще пожелая ли НАТО да има една, е, едно сътрудничество, военно сътрудничество в Европа? Мистер Дав. Господин Дав. Добър ден на всички. Ще се спра на два въпроса. Ние всички подкрепяме идеята за по-тясно сътрудничество между Европейския съюз и НАТО, което очевидно е свързано и с проблемите е, между Турция и Кипър. да се попита е, министър-председателя на Турция Ердоган. А, дали не би желал да присъства на а, е, срещата на върха през декември. Това ще бъде е, един шанс е, е, Турция да присъства на подобни срещи на върха от 2004 година. Насам това не се е случвало. И е, още нещо, което е свързано с казаното от господин е, Дажан за Нортвуд. И бъдещето на програмата Аталанта. Действията а, срещу сомалийските пирати за сега като че ли е, са поотстъпили, но ако ние е, отслабим действията там, е, следващата година те ще се появят отново. Смятате ли, че успехът е, на операцията в е, морското пространство около Сомалийското крайбрежие би могло да послужи като основа за е, бъдещите ни действия в Гвинейския залив. Uh, Благодаря ви за многото, много относими въпроси. Първо, благодаря на господин Данжан за любезните думи. Попитахте ме как бихме могли по-добре да координираме действията на НАТО и Европейския съюз. Господин Клик зададе подобни въпроси. Мисля, че Три са областите, в които наистина трябва да си сътрудничим тясно и много ефективно да координираме действията на НАТО и Европейския съюз. Първата област са операциите. Извършваме съвместни операции в Афганистан и в Косово. Трябва да кажа, че въпреки политическите проблеми или нека ги наречем предизвикателства в рамките на нашето сътрудничество, успяваме да осигурим ефективно гладко координиране на място. Елпол и ИСАФ си сътрудничат в Афганистан, Кейфор и Еолекс – си взаимодействат много ефективно в Косово. Смятам, че по места успяваме да си сътрудничим. Второ, трябва да координираме по-тясно действията си по отношение на изграждането на способности. И това ме отвежда до въпросите за интелигентната отбрана и обединяването и споделянето. Неколцина от вас зададоха подобни въпроси, като например господин Салафранка и господин Клик. Не бивам да работим по успоредни програми. Трябва действията ни да са взаимодопълващи се, така че и да се възползваме ефективно от средствата на дънакоплаците. Не бива да се стига до контрапродуктивна конкуренция или до дублиране на действията ни. И мога да ви дам един много добър пример за ефективно разпределяне на отговорностите. На срещата на върха в Чикаго миналата година Европейските съюзници на НАТО поеха ангажимент за предоставяне на капацитет за презареждане на самолети във въздуха. В НАТО имаме капацитет в тази област, но отчасти зависими от капацитета на Съединените щати. Затова се нуждаем от европейски инвестиции в изграждането на капацитет за презареждане във въздуха. Ангажимент за подобни инвестиции бе поет на срещата на върха в Чикаго. И това е един чудесен пример за разпределяне на отговорностите, като в случая може да се намеси Европейската агенция по отбрана. Трябва да активизираме консултациите и координацията на политическо ниво. Тук сме свидетели на наистина абсурдна ситуация. На официални срещи ни е позволено да говорим само по една единствена тема, защо? Защото Европейският съюз провежда операция в Босна в рамките на споразумението Берлин Плюс. Това е единственият въпрос, който можем да обсъждаме на официални срещи. Тези срещи се провеждат с участието на 26 държави членки, без участието на Кипър и поради тази причина Европейският съюз не е склонен да провежда често такива срещи. Ако бихме искали да обсъждаме други важни въпроси, като например Косово, то можем да направим това единствено на неофициално равнище. Но тогава пък на турската страна не би се искало подобни срещи да се провеждат прекалено често. И това ме отвежда до извода, че ако не намерим решение на кипърския проблем, ще продължим да се намираме в тази абсурдна ситуация. По този въпрос трябва да постигнем напредък. Вече съм изложил някои практически предложения за постигането на такъв напредък. Но трябва да призная, че за да намерим окончателно политическо решение, ще трябва двете страни, които са засегнати от кипърския въпрос, да намерят решение. Трябва да намерят решение, тъй като са изправени пред огромни економически предизвикателства. Имат ресурси, които могат да споделят след обединяването на острова. Мисля, че тук може да се намеси Европейският съюз. Той разполага с възможности за въздействие. Господин Данжан ме попита за развитието на НАТО след 2014 година. Смятаме ли да си набележим нови задачи? Опитваме ли се да си измислим нови дейности само и само, за да продължим да съществуваме? В никакъв случай. Не. Няма никаква нужда да си измисляме нови дейности. Така или иначе, вече имаме немалко задачи. След 2014 година НАТО ще бъде готова да предприеме действия при необходимост. За целта трябва да направим така, че способностите, които сме изградили в Афганистан, да бъдат запазени и доразвити през изминалите години. Това ще стане в рамките на така наречената инициатива на Обединените сили. Ще обединим силите в областта на обучението и други области. И така ще продължим дейността си дори след като изтеглим контингента си. Готови сме и да се изправим пред неочаквани обстоятелства. Ако през 2009 година, когато встъпих в длъжност, ме бяхте попитали, можете ли да си представите НАТО да извърши операция в Либия, то тогава със сигурност бих ви отговорил отрицателно. Но операцията в Либия бе задача, пред която трябваше да се изправим. И ето защо трябва да сме подготвени за непредвидени обстоятелства и след 2014 година. Господин Салафранка ми зададе точно такъв въпрос. Зададе ми и въпрос за Сирия. Неодавнашните новини за нападенията на Израел срещу Сирия – Запознати сме с тях. не са били предприяти подобни действия в района на Турция, където разположихме системата Patriot. Но Сирия продължава да е източник на загриженост за нас. Особено тежка е хуманитарната ситуация там. Опасяваме се, че конфликтът може да се разпространи и върху съседни държави. Опасяваме се, че може да се използват химически оръжия. Затова призоваваме международната общност колкото се може по-скоро да намери решение. За целта трябва да се постигне споразумение между петте държави постоянни членки на съвета за сигурност на ООН. За да се постигне окончателно политическо решение, международната общност трябва да отправи ясно, категорично послание. Друг ваш колега ме попита защо пренасочването на интереса на Съединените щати към Тихоокеанския регион може да отслаби връзките с Атлантическия алианс. Мисля, че в наш интерес е Съединените щати в по-голяма степен да поставят акцента върху Азиатско-Тихоокеанския регион, като се има предвид неговата нарастваща мощ. Но ако искаме същевременно Съединените щати да продължават да смятат Европа за важен партньор, то Европа трябва да инвестира в трансатлантическите си отношения на политическо, економическо и военно равнище. Госпожа Яконсари постави същия въпрос. Попитахте ме дали факта, че Съединените щати поставят акцента върху Азиатско-Тихоокеанския регион, ще отслаби ролята на НАТО. Не, но ако Европейският съюз не инвестира в трансатлантическите си отношения, то НАТО може да бъде отслабена. Съединените щати поеха силен ангажимент по отношение на европейската сигурност. Така, например, Съединените щати са поели ангажимент за участие в изграждането на европейска система за противоракетна отбрана. Тази система ще бъде възможност за отговор на новите предизвикателства. Вместо да използваме старите структури от студената война, ще можем да се възползваме от новия подход на Съединените щати към новите заплахи на нашето време. И във връзка с това ме попитахте и дали знаем в какъв размер се пилеят средства за поддръжката на устаряла инфраструктура. Доколкото знам, не са правени подобни проучвания, но в много голяма степен поставяме ударението върху преструктурирането на контингента си, така че той да е по-мобилен, да имаме по-голяма възможност да разполагаме контингент по места, там където той е необходим. Това е в основата на усилията ни за преобразуване на НАТО. Господин Детега доста открито ме попита дали НАТО би препоръчала на Европейския съюз да разработи европейска политика в областта на отбраната. Като представител на НАТО не бих се месил в политиката на Европейския съюз но чухте какво казах днес. Обеден съм, че трябва да бъде укрепена европейската отбрана. Според мен няма противоречие между силна НАТО и една силна европейска отбрана. Дори напротив, Укрепването на европейската политика в областта на отбраната изисква инвестиции в способности. То не изисква създаването на нови бюрократични структури, на нови институции. Ако се инвестира в изграждането на способности, то това ще допринесе по адекватен начин за укрепването и на политиката за сигурност. Всичко останало би било само горещ въздух. И да приключа по този въпрос. В някои политически групи обсъждате възможностите за разработването на обща европейска система за отбран. Но нека бъдем реалисти. Не мисля, че докато аз съм жив, ще бъдем свидетели на такава структура. Аз смятам да живея още дълго. Защо ви казвам това? В качеството си на генерален секретар на НАТО съм бил свидетел на това, колко решително отстояват отделните държави членки националния си суверенитет в областта на отбраната и сигурността. В този случай националният суверенитет е ненакърним, така че няма да се стигне до обща европейска система за отбрана но през едните години ще бъдем свидетели на много по-тясно сътрудничество в тази област между отделните държави, защото те се нуждаят от такова сътрудничество. Ще бъдем свидетели на многостранни мерки, например под формата на обединяване и споделяне – държавите членки не могат да се здобият с напреднали скъпи технологии в областта на отбраната ако действат на своя глава, дори и по-богатите държави. Така че в бъдеще смятам, че ще сме свидетели на по-активно сътрудничество в тази област. Андрю да, зададе въпрос за е, участието и покани за участие на срещата на върха през декември. Няма да вземам отношение по този въпрос, кой може да бъде поканен да взема участие. И накрая за борбата с пиратството. Това е, е един успешен пример за нашата дейност и полуките, които си извлякохме са, че посредством едно тясно международно сътрудничество Европейския съюз, НАТО и отделни е, заинтересовани страни можем да постигнем много. И няма да изключа възможността на базата на тези извлечени полуки да се обмисля разполагането на морски а, сили в, в рамките на едно международно усилие на други места, за да се осигурят свободни, открити морски пътища. Защото пиратите много лесно се появяват в много различни части на света. Благодаря. Господин Брок, благодаря. Сега искам да дам думата на тези, които искат да а, коментират, на колегата, който иска да коментира добрите а, отношения между НАТО и Европейския съюз. Uh, uh, господин Ван Орден има думата. Благодаря. За мен е голямо удоволствие да се срещна тук с господин Голе, с господин генералния секретар и да чуя и неговото отношение към институциите. Вие казвате, че след 2014 на НАТО няма да му се наложи да се измисля нови задачи, но Европейския съюз иска да си измисля нови неща непрекъснато. Той непрекъснато ходи по света и си търси роля, търси си възможност да положи знамето си, за да оправдае европейска политика, включително и в областта на отбраната. И затова, според мен, трябва да зададем въпроса как следва да засилиме капацитета на демокрациите, възможността им да действат в този опасен свят, а не да си търсиме е, начин да оправдаваме ролята на Европейския съюз? Е, всъщност, господин генерален секретар, вие сте в много трудна позиция е, и имате и политическа роля, от друга страна сте дипломат трябва да се изкажете така, че да не засегнете никой от 28-те страни членки. И факт е, че разговорът в момента е труден. Не става дума за засилване на способностите за отбрана а по-скоро става дума за ролята на Европейския съюз, дали да се действа. И когато става дума за бюджетни ограничения, във всички случаи е по-добре да не се създават паралелни структури, а институции, а да се сложи акцент на европейските усилия в рамките на НАТО, защото реалистично там ще се случи нещо, ако изобщо нещо се случва. А, дублирането на усилията – води до това, че страните членки продължават да си говорят помежду си в едни и същи градове. Аз лично се безпокоя, че начина по който се развиват нещата в момента показва, че ние не си говорим съвсем истината в края на краищата. Ние тук говорим за законодателство, а ми се струва, че вие искате да кажете, стига сме разговаряли, не дайте да създавате институции, законодателства, създавайте повече инвестиции, способности, не институции. И в края на кращата не се ли безпокоите, че в един момент Алианса ще се раздвои? От една страна ще има Европейски е, съюз в НАТО и от друга страна Северна Америка и трансатлантиците в е, организацията е, като че ли биха искали да видят това. Така ми се струва на мен и според мен посоката, в която се движим е много опасна. Много, много би ми било интересно да чуя вашето мнение по този въпрос. И също, господин а, генерален секретар, умолявам ви, а, окоръжавайте европейските а, страни да сътрудничат, да, да се спре с тази акцент върху институции и да се обърне внимание на изграждане на а, способности. Виждал съм господин Размусен в много ситуации е, като е, представител на своята страна е, в съвета, когато сме обсъждали много важни въпроси никога, откровено казано, не съм го виждала в ролята на дипломат. Госпожа Кронберг, благодаря много за възможността да поговорим за Европейския съюз и НАТО. Е, нека да обърна е, погледа на всички ви към е, сътрудничеството с Русия. Когато работихме по противоракетната отбраната, имаше много проблеми. Северна Америка, САЩ биха могли да отложат, е, може би, малко програмата си за противоракетна отбрана, е, е, така че да се установи сътрудничество с Русия. Каква е ситуацията по отношение на Русия в НАТО? И тъй като работя в делегацията Европейски съюз Иран, аз стана дума и за Иран, може би можете да ни кажете какви са плановете е, и по отношение на Иран. Е, имам предвид вашата организация, НАТО. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Преди всичко бих искал да кажа следното. Господин Размусен говори много за е, дънакопаците, за парламентите, за гражданите и така нататък. Струва ми се, че го прави е, с е, пропагандна цел, а не защото действително вярва, че това са толкова важни въпроси. Защо го казвам? Е, много често сме говорили за това, че бюджетът за отбрана, за въоръжение трябва да бъде намален. Но също но знаем сега, че е, е, самолетите с е, е дистанционно управление е, е, гълтат все повече пари и също но те са именно в основата на много от нападенията в страните извън Европейския съюз, в които има конфликти, където умират и невинни граждани. За това, господин генерален секретар, ще ви попитам, защо не ни кажете <clears throat> съвсем ясно, че НАТО би желал сам да взима решение за това къде да започва военни действия, без да се съобразява с желанието на Европейския съвет и европейските институции в някои случаи, в които не можете да се е, справите сами или не желаете сами да вземете решението си, е, говорите за сътрудничество, но същевременно е, как е, изглежда това сътрудничество с големите империалистически сили? САЩ е, всъщност е, са начало на е, е, НАТО и е, ние бихме могли да говорим за едно равноправно сътрудничество Европейски съюз НАТО само в случаите, в които действително се променят съществени текстове в договорите. какво на практика се казва сега, същото каквото на времето казваше един небезизвестен представител на Израел, че европейците би трябвало всъщност да изместят приоритетите си, ако желаят сътрудничество с НАТО и с американците. Да, и по същия начин стоят нещата и с Косово. Ние не знаем е, в крайна сметка и кога точно ще се оттеглят е, въоръжените сили от е, и мисиите ни от Афганистан. Знаем междувременно и как точно се финансират някои от тези действия. Не, непременно по законен и легален начин. Така че благодаря, господин председател, предварително. Господин Лизък има думата сега. Благодаря, господин председател. Господин генерален секретар, вие говорихте много конкретно е, и ясно. Три са въпросите, които ще ви задам. Е, първият въпрос е, се отнася до интелигентната отбрана, до обединяването и разпределянето на е, силите и правомощията. Е, преди две-три седмици е, стана дума за това, че целият този инструментариум по LinkedIn Sharing ще ни струва около 300 милиона евро. С други думи, е, около 100 милиона повече, отколкото предварително бе планирано. Смятате ли, че държавите членки е, ще се опитат е, всъщност да е, наложат някакви съкръщения. И още веднъж е, противоракетната отбрана. Как точно ще убедите Европейския съюз, че би трябвало да се защитават именно тези интереси, които са всъщност повече американски интереси? И още нещо ще кажа накрая. Господин генерален секретар, много ви благодаря за това, че ни окоръжихте да е, започнем действия и в Грузия. Но що се отнася до Грузия, е, сред държавите членки е, на Европейския съюз, които са и важни държави членки на е, е, НАТО, има доста гласове против ангажирането ни в Грузия. Господин Байгъл. На непредвидливе и непричаковане ствари, ки се dogajajo в svetu и zadevajo нашу варност. Ампак nepričakovanega мора бит manj имамо... За много неизвестни величини, за много изненади в бъдещето. Е, човек не може да бъде подготвен за всичко. Съгласен съм с вас, но същевременно е, би трябвало да сведем, така да се каже, непознатото до минимум. В днешно време има твърде много неизвестни величини. И едно по-добро коопериране, по-добро сътрудничество на действията на НАТО и на Европейския съюз предполага е, все пак общи виждания по отношение на бъдещето, колкото и да е, е неясно то и да не можем да предвидим всичко. До този момент, е, във всеки случай, НАТО като че ли не може много добре да предвиди посоката на сътрудничеството и от логистична гледна точка, и а, от гледна точка на идеите и принципите ни. И още един въпрос. Македония. Каква е ролята на Македония в рамките на НАТО? Международният съд междувременно вече се произнесе Смятате ли, че Македония е в центъра на региона, в който НАТО ще играе важна роля в бъдеще или не? Uh, first, um... Благодаря ви. Нека да ви кажа, че аз не съм институционалист. Не ме интересува кой какво точно ще работи. Въпросът е нещата да вървят и да се върши работата. Когато говорим за боеспособност, е, за военни възможности, за операции в Афганистан и в Либия, да, ние междувременно събрахме много опит е, и сме си извадили полките, е, включително и от неуспехите. Така че Независимо от това дали става дума за е, мрежата в рамките на НАТО или на Европейския съюз, е, важно е, е нашите структури да работят ефективно, е, защото а, е, ние на практика разполагаме с а, е, общи е, структури, с общи е, военни подразделения, с общи е, мисии и оборудване. Да, ние се нуждаем от е, много по-добър капацитет е, по отношение на е, разследването на военното разузнаване, е, когато използваме и самолетите с дистанционно управление. Е, трябва да помислим и за едно по-добро е, за един по-добър процес, по-добре организиран процес на взимане на решенията, политически и военни. Това са е, полките от критичния ни опит в Либия като съюзници Европейския съюз и НАТО би трябвало да инвестират в презареждането на а, военните самолети. Но, както ви казах, не толкова важно за мен е, е това, коя институция, какво точно ще направи и кой ще вземе решението. Въпросът е, е нещата да се вършат добре, ефективно и в рамките на добро сътрудничество. Срещата на върха на Европейския съюз през декември трябва да подсигури необходимите средства именно там, където е, има е, очевидно критични е, моменти и нива на военен капацитет. Попитахте ме за Иран. А, не. Никога не съм говорил за ангажиране на НАТО в Иран. А, а, так му обратното. Ние подкрепяме международните усилия за намиране на политическо и дипломатическо решение. И сега противоракетната отбрана. Попитахте ме дали е, така наречения е, адаптивен е, е подход е, е, ще бъде приложен и по отношение на е, взаимоотношенията на НАТО-Русия. Моят отговор е така би трябвало да стане, да. Като е, най-вече has actually been uh, abolished преди всичко към а, четвъртата фаза. Ако а, е на лице политическа воля в а, Москва, тогава бихме могли да постигнем споразумение за това как да се сътрудничи в рамките на противоракетната отбрана между НАТО и Русия. И а, е, междувременно а, е, ние решихме, че няма да има промени по отношение на крайната а, е, фаза. А, тя, така да се каже, а, бе отменена, но чрез противоракетната отбрана на НАТО ще се покрият и потребностите в това отношение на Европейския съюз. Защото първите три фази взаимно се допълваха и допълваха всъщност и капацитета на Европейския съюз в това отношение и потребностите му. Кога окупацията на Косово ще приключи, е, ме попитахте също. Хората в е, региона всъщност е, не се вълнува чак толкова е, от този въпрос. Кати Ещен всъщност бе активният, активното звено при свър... подписването на споразумението между Прищина и Белград. Така че хората там в региона не говорят за окупация, в истинския смисъл на думата. Не, НАТО е просто гарант за е, стабилизацията, за мира в региона. А ние действаме там на базата на мандата на ООН и ще продължим по същия начин, за да осигуряваме свободно движение, свободно придвижване. Зададен бе въпрос и за Афганистан. Има съвсем ясна пътна карта, така че през 2014 година приключва програмата ИСАФ. Мисията приключва. Друг е въпроса с мисията за подпомагане на изграждане на капацитета в е, е, военната сфера и в полицията. Господин е, Лисек засегна въпроса за съкръщенията, бюджетните съкръщения в областта на отбраната. Това са национални решения. НАТО не би могъл да вземе подобно решение. Съюзниците на НАТО във всеки случай заявиха, че онези от съюзниците, които е, инвестират повече от 2%, 2 и повече от 2%, ще е, бъдат, така да се каже, на нивото на е, актуалните изисквания и потребности. А онези, които са под 2%, ще трябва да е, се опитат да постигнат е, този прак. Мога само да повторя този призив. Водя политически диалог и с правителствата, но и с парламентите, с депутатите. Най-вече от комисиите за сигурност и отбрана. И до този момент получих немалко положителни отговори има парламенти и правителства, които междувременно са взели вече решение и се придвижват плавно, поетапно към въпросните 2%. Ние, е, парламентаристите, вие най-вече, парламентаристите би трябвало да бъдете по-активни в е, това отношение, тъй като до голяма степен бюджетните и финансовите въпроси се е, решават в парламентите. Естествено, че сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз, според мен, е от интерес за европейските институции, за европейските граждани. И а, за САЩ е изключително важно да си подсигури територия за а, инсталиране на а, площадките в рамките на противоракетната система, за да може да действа именно с е, е този по програмата за противоракетна отбрана. Е, в Будапешта ние взехме решение за това, че Грузия ще стане член на НАТО. Дори създадохме една специална комисия НАТО-Грузия, за да окоръжим е, Грузия, за да я накараме да започне да действа по-активно, да реформира е, по-активно е, сферата на отбраната и сигурността и в бъдеще да се подготви така, че да стане пълноправен член на НАТО. Но това е въпросът, който бе решен вече е, на срещата на върха в Будапеща и това е в момента най-вече въпрос, който трябва да се реши от Грузия, е, която би трябвало да изпълни изискванията за пълноправно членство. По отношение на бъдещото разширение и е, Македония, да, ние сме е, водили е, разговори с е, Скопие и отново в Букуреш всъщност взехме решение че ще търсим решаване на проблема по взаимно съгласие, така че засегнатите страни да бъдат удовлетворени. От страна на НАТО, ние е, можем да започнем веднага с преговорите за присъединяването на Македония към НАТО, но е, въпросът с името би трябвало да се реши. Да, това е въпросът, за който казвам, че ще помагаме и подкрепяме всяко на... всеки опит да се намери е, решение, което да удовлетвори всички страни. Въпрос на политическа воля, ако питате мен. Благодаря ви още три имена а, дори шест имена виждам всъщност на списъка. Едва ли ще успеем, освен ако Марио не се забави, но ако въведем регламент от една минута, може би ще се опитаме да се справим с времето. Вероник. Благодаря, господин Расмусен. Само един въпрос. Вероник Декайзер. Вие Наясно ли сте? И знаете ли за атаките и бомбардировките на Израел в Дамаск? Е, имахте ли отношение към координирането на тази операция? През март, 2000, март 2013 година има подписано сътрудничество за, е, споразумение за сътрудничество, двустранно сътрудничество с Израел и пресата в този момент цитираше името и на НАТО и което е интересно, ставаше дума за развитие на процеса на военно планиране между Штатите, НАТО и Израел, свързани с всички бъдещи операции в Близкия изток става дума за споразумение от преди две години, като че ли ми е трудно да повярвам, че не е имало някакъв вид сътрудничество, координация и в момента, за който говорих. You, Госпожа Шаки. Благодаря, господин председател, господин генерален секретар. Заявихте, че в един променящ се свят – ни е необходима водеща роля на политическо ниво. Необходим ни е и капацитет. Имам въпрос във връзка с капацитета по отношение на кибертехнологиите. В Съединените щати бе установено, че е необходимо да се създаде капацитет за киберотбрана. Какво възнамерява да предприеме НАТО във връзка с киберсигурността? Как ще гарантирате свободата и сигурността и по отношение на технологиите, така че те да не се превърнат в игра с нулева сума. Много близо следя досието. Even without being prompted, you mentioned that NATO would not get involved за Иран, за Сирия, извинете, през изминалите години. Заявихте, че НАТО няма да се намеси в Сирия, дори да има повод за това. Мога ли да ви запитам защо? Господин Рушек. Благодаря, господин председател. Завърнах се съвсем наскоро от Балканите. И в Балканите има още несвършена работа, що се отнася до разширяването на НАТО бе упомената бивша Югославска република Македония. Но какво да кажем за държави като Черна гора или Босна и Херцеговина? Какви са според вас и перспективите за присъединяване на Сърбия? Смятате ли, че на следващата среща на върха на НАТО ще бъдат предприяти конкретни стъпки към разширяването на организацията? Господин Бютикофер, благодаря, господин председател. Три въпроса, господин генерален секретар. Какво според вас трябва да предприеме НАТО, за да насърчи ядреното разоръжаване? Втори въпрос. В източна Азия се наблюдава разоръ... въоръжаване което ние подклаждаме чрез износа си на оръжие. Какво смятате по този въпрос? Не трябва ли да сме по-предпазливи по отношение на износа на оръжие към този регион? Третият ми въпрос. Освен противоракетната отбрана, какво според вас трябва да залегне сред водещите приоритети на Европейския съюз в отношенията му с НАТО и най-вече по отношение на сътрудничеството с, Русия в областта на сигурността. Може би сте запознати с доклада на четиримата държавници, сред които е и господин Иванов за сигурността в Атлантическия регион. Какво ще кажете за този доклад? Господин Кирилов. Миналата година бяхме свидетели на небезизвестния атентат в Бургас. Става дума за мащабна терористична атака на европейска територия. Бе проведено координирано разследване, но въпреки това все още сме в на улица. САЩ и Израел смятат, че зад атентата стои Хизбула, и дори настояват пред съюзниците си да предприемат официално действия спрямо Хизбула. Но продължава да има някои противоречия. Разбира се, подобни действия не спадат към основните ви задачи, но трябва да бъдат обсъдени. Това има връзка и с неодавнашните въздушни нападения. Ако в бъдеще трябва да бъдат предприяти по-сериозни действия спрямо Иран, може би преди това трябва да се опитаме да се справим с Хизбула. Tack så mycket, herr ordförande. Två mycket korta frågor. Frankrike tog sig an, eller hur man nu vill uttrycka det, Mali. Borde det inte varit NATO som... Става дума за Мали. Какво е отношението на НАТО? Вие знаете, че имаше и а, проблеми с а, руски самолети, които минаха много близо до границата на а, Швеция. Е, интересно какво ще да се случи, ако е, подобно нещо се случи с е, страна членка на НАТО. uh, um, um, for... Благодаря. Госпожа Де Кайзер първо. Вие ме попитахте дали е НАТО и Израел са имали или, са, или координират удари? Не, определено не. Действително, имаме сключено споразумение за партньорство с Израел, имаме споразумение наречено Средиземноморско партньорство. То включва не само Израел, но още 6 държави от Северна Африка и Близкия изток. Имаме програми за развитие с всяка една от тези страни, но не сме координирали въздушни удари. Госпожа Шаки, киберсигурността. Това е абсолютно едно от най-новите предизвикателства пред сигурността, с което ние трябва да се занимаем много, много по-пространно в е, близките години. В НАТО в момента подсилваме киберзащитата. Първата стъпка е да се засилят възможно отбранителните или осигурителните способности на нашите собствени мрежи, защото ние биваме обект на атака съвсем регулярно, което не следва да ви изненадва. До този момент е, много, много успешно защитаваме своите системи. Това е първата стъпка. Следващата, естествено, е да обмислим дали и как можем да разработим капацитет, който да е в помощ на отделните е, съюзници, които могат да бъдат обект на атака. Някои от съюзниците ни имат е, капацитет да се защитават от подобни кибератаки, други е, биха се радвали да има способност на ниво НАТО като своего рода екип за бързо реагиране, който може да оказва помощ при поискване, ако е необходимо. Това са някои от елементите, по които работим и които подготвяме. Киберсигурността безспорно е проблем, по който ще се нуждаем от много, много силно сътрудничество с партньорите ни по света, защото киберсигурността е проблем, който прескача границите и следва да бъде решаван в партньорство с самишленици. Страни самишленици. Зададохте въпроса за Сирия. защо НАТО не възнамерява изобщо да се намесва с полувоенен път в Сирия. Много често ме питат за това, защото хората цитират толкова успешните операции на НАТО в Либия и ме питат защо не правите същото в Сирия. Но, нека да кажа, съществува много ясна разлика между Либия и Сирия в Либия, ние действахме по много ясно формулиран мандат на ООН за защита на гражданското население. И получавахме и активна подкрепа от страните в региона. А нито едно от тези условия не е на лице в Сирия. Сирия е едно общество, което е много по-сложно. И аз определено смятам, че една външна военна намеса би имала непредвидими регионални последици. Затова считам определено, че правилният път е търсенето на политическо решение. От друга страна, абсолютно съм съгласен с вас, вашето разочарование за факта, че защо не може да се намери решение там. Е, въпросът е определено успешен. Международното общност трябва да изпрати едно ясно общо послание на потискащата машина в Дамас. До момента ООН не може да постигне консенсус и аз изключително много съжалявам за това. Най-вече защото считам, че има политическа рамка, която може да се използва. Както знаете, през юни 2012 година имаше група за действие за Сирия и тя излезе с декларация, изявление – подписано от петте постоянни члена на съвета за сигурност. И в това изявление се казва съвсем недвусмислено, че режима в е, Дамаск трябва да започне един процес на преход, който да работи за поемане на основателните очаквания на народа на тази страна. И смятам, че едно решение може да се основава на текста на тази декларация. Но за тази цел, естествено, трябва да има резолюция на съвета на сигурност но не. Господин Ръчек ме попита за, е, за това какви са перспективите пред Балканите. Черна гора е постигнала много сериозен напредък. По тази причина сме е, разработили е, план за действие за членство. За момента те не постигат е, критериите, но аз съм много, много впечатлен от извършената работа и постигнатия напредък в Черна гора. Босна и Херцеговина там политически положението е в застой. Преди няколко години им дадохме план за действие, такъв условен, така наречен план за действие за членство. Готови сме да го активираме в момента, в който Босна извърши едни всъщност доста скромни реформи, свързани с отбраната си. Аз посетих Босна тази година, срещнах се с политически лидери. Те обещаха да въведат в действие един политическо споразумение, което е сключено миналата година. До този момент не виждаме нищо. Много съжаляваме за това. Но сме готови да направим всичко, което е необходимо в момента, в който те си изпълнят условията. А мога да кажа, че по отношение на Скопи, е, считам, че е, има политическо споразумение между Белград и Прищина, което също така дава възможност да се постига и е, напредък в е, интеграцията на Западните Балкани в е, е, евроатлантическия проект. Така че е, в момента, в който те си свършат своите задачи, ние сме на среща. Тоест, ние сме готови да действаме в момента, в който те ще бъдат готови. А дали следващата среща на върха на НАТО ще бъде среща за разширяване? Първо, е, няма още решение кога ще е следващата среща на върха. Второ, за да стане една страна членка на НАТО, тя трябва да спази определени критерии, така че съответните кандидати трябва да си свършат е, работата. Господин Бютер Кофър за ядерното разоръжаване. Ние сме приели стратегическа концепция а, е, на НАТО и тя потвърждава тезата, към която се придържат е, всички, повечето нации от света още от 70-те години, т.е. да се стремим към свят без, без ядрени оръжия. Това е голямата ни визия. Но не сме наивни. И за това заявяваме, че докато ядрените въоръжения съществуват, НАТО ще бъде и ядрен алианс. Но нямаме нищо против. С радост ще посрещнем намаление, но балансиране намаление на тактическите ядрени въоръжения. И мога да ви кажа, че е, съюзниците от НАТО са намалили бройката си на ядрени въоръжения много, много, по много съществен начин от края на студенната война. Но същото не се отнася за Русия. Затова подчертавам, да, ние сме за това да се намаляват ядрените въоръжения, но това да става балансирано. Евроатлантическата сигурност. Изчетох съответния доклад много, с много голям интерес, доклада Ишиган. Ние по тая причина и поканихме Русия да си сътрудничим в противоракетната отбрана. Ние с тях постигаме много голям напредък в много практически области, а обаче сътрудничеството в противоракетна отбрана би било много, много решаващо. До този момент, за съжаление, не сме постигнали много положителни стъпки, но мога да кажа, че диалога продължава. Господин Свенсън, зададе въпросът дали инцидентът, който той упомена, би се случил, ако Швеция беше член на НАТО. Не знам. Не знам. И е, не бих е, се включил в вътрешния шведски дебат за НАТО. следило го с голям интерес, но следва да повторя това, което съм казвал съвсем ясно и в Швеция – а именно, че има ясна разлика между това една страна да бъде член и да не бъде член. За да бъдете покрити от съответните разпоредби, трябва да бъдете член. Но е, оценяваме много-много тясното и положително сътрудничество, което имаме с Швеция. Председателят, благодаря ви, господин генерален секретар. Трябва да приключим разискванията, тъй като следващият ни гост вече е в залата. Сърдечно благодаря на господин генералния секретар, че се отзова на поканата ни. Убеден съм, че до срещата на държавните и правителствени ръководители по въпросите на отбраната ще има възможности за диалог между Европейския съюз и НАТО. Този диалог е необходим, тъй като е необходимо да се установи и взаимодействие. Необходимо е да се предвидят ясни условия за сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО и за взаимодопълняемостта на техните действия. Бихте ли могли да останете по местата си, докато приключим? Необходимо е да се предвидят такива ясни условия, тъй като може да се стигне до драматичен обрат в политиката на Съединените щати, например по отношение на Близкия и Далечния изток. Не знам какви промени могат да настъпят в политиката на САЩ спрямо този регион, ако страната в един момент стане самодостатъчна по отношение на енергийните доставки. Това би изиграло роля във връзка с отношенията между Европейския съюз и НАТО. Затова е и важно Европейският съюз и НАТО да продължат да си сътрудничат тук в Брюксел. Понякога, що се отнася до връзките между Европейския съюз и НАТО и като се имат предвид и Съединените щати, трябва да имаме предвид, че Европейският съюз в областта на външната политика играе важна роля чрез предоставянето на невоенна помощ. Невоенната превентивна помощ, предоставена от Европейския съюз, е много важна. Държавите членки на Европейския съюз предоставят 60% от помощта за развитие в световен мащаб. Това трябва да се има предвид когато говорим за споделянето на тежеста и поемането на справедлив дял. Трябва да се задълбочи сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО, европейците трябва да са в състояние да изпълнят своите задължения, в това число и по отношение на отбраната. Благодаря ви още веднъж за присъствието и за съдействието, което ще ни предоставите при подготовката на срещата на върха.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 благодаря ви, госпожи и господа. Моля, заемете местата си. През изминалите дни немалко колеги ме попитаха дали не биха могли да работят по темата за Ирак, защото се е разчуло, че ако някой поеме доклад по тази тема, е вероятно да стане министър на отбраната. Добре дошъл на господин Марио Мауро. Поздравявам го от името на всички ни с избора му за министър на отбраната на Италия. Понякога сме малко отчудени във връзка с назначенията в Италия, тъй като процедурата там е малко по-различна от тази в останалите европейски държави, но в случая изборът е добър. Мисля, че господин Марио Мауро е подходящ за този пост. Марио, ще ти дам думата за уводни думи, след което ще пристъпим към разисквания. E Благодаря, господин председател. Ако имам някакво основание да смятам, че е чудесно, че съм италянец, то това е, че страната ми постоянно ме очудва. Очудващо е наистина, че най-мирно настроеният член на италианската делегация стана министър на отбраната на страната. Днес ми предстои да се обърна пред Европейския парламент и имам усещането, че ще трябва да говоря не само по технически аспекти, ще трябва да говоря и за цялостната стратегия – за политиката в областта на отбраната. Тази стратегия се свежда не само до сигурността, до избягването на конфликти. Има и големи предизвикателства. Най-голямото предизвикателство е предстоящата среща на върха през декември. На нея трябва да бъде постигнат качествен скок в областта на отбраната. Вече от доста години се води дебат за изготвянето на обща стратегия в областта на отбраната. Постепенно се придвижваме напред към тази цел. Положението в Италия не бе леко, не бе лесно да се сформира правителство новосформираното правителство в Италия ще изиграе ключова роля. Сред неговите членове има и федералистично настроени политици, които ще допринесат за напредък в рамките на проекта за европейска интеграция. Тук в Европейския парламент си извлякох полуката, че може по един достоен начин да постигаме напредък в посока към европейска интеграция. Ще ви изложа с позицията, на която ще застане италианското правителство през идните месеци и години. Тази позиция ще бъде тясно свързана с европейската интеграция. Във връзка с това, сега накратко ще се спра върху проблемите, които ни спират по пътя към установяването на обща политика за сигурност и отбрана. Ще се опитам да ви предложа решения, основаващи се на ценности и идеали – Ценностите и идеалите са в основата и на работата на Европейския парламент. Според мен, европейската отбрана днес е изправена пред два основни проблема. Първо, наблюдава се забавяне. Забавяне, което води до отслабване на връзките между европейските държави. Забавянето на процеса води и до придаването на по-малко значение на общата политика в областта на отбраната от страна на националните правителства. Не бих казал, че се е стигнало до блокиране на процеса, но би трябвало да поускорим темпото му, би трябвало по-активно да работим за изграждането на обща система за отбрана. Знаете, че се работи по редица инициативи в тази област, но като цяло трябва да ускорим темпото на процеса, за да постигнем напредък в областта на общата политика за сигурност и отбрана. И нека ви припомня опита си тук в Европейския парламент. В края на миналото столетие говорихме за създаването на обща европейска стратегия, за водещи цели, за изграждането на общоевропейски капацитет и за съгласуването на действията. Въпросът се свежда не само до политиката за отбрана. Трябва да планираме в по-широк контекст, имам предвид Европейската конституция – това е неизбежно, ако искаме да играем по-активна роля в световен мащаб. Европейският парламент също трябва да изиграе своята роля и трябва да заложи на онези варианти, които да засилят ролята на Европейския съюз в световен мащаб. Тези елементи включват и напредък в областта на политиката на отбрана. Разработването на обща политика за сигурност и отбрана е инициатива, която трябва отново да бъде подета, в това число и от Европейския парламент. Европейският парламент трябва да се погрижи за вземането на категорични решения В противен случай ще разполагаме с все по-малко налични военни ресурси. Европейската агенция за отбрана трябва да разполага с ясни правомощия, така ще можем по-добре да използваме ресурсите си. Знаем, че Европа в економическо отношение никак не се намира в лесно положение. Принудени сме да съкръщаваме бюджетните си разходи. И няма да можем в краткосрочен план да разрешим економическите си проблеми. Това налага необходимост от по- целенасочено разходване на средствата за отбрана. Нито един национален парламент няма да може да постигне тази цел, ако предприема изолирани действия. Няма да може да я предприеме нито по отношение на ресурсите и способностите, нито по отношение на технологичното развитие, нито по отношение на инвестициите в високо развитие оръжия, например. Що се отнася до разработването на ресурси, използването на ресурси, отделните държави членки са принудени да намалят капацитета си. Принудени са да намалят капацитета си, ако предприемат мерки само на национално равнище. Но не ако се предприемат общоевропейски мерки но за целите на такива мерки трябва да има и по-големи възможности за инвестиции. През 2010 година 26 държави членки направиха инвестиции в размер от 24 милиарда евро. Инвестиции за военно оборудване. 7 милиарда и половина бяха инвестирани в програма реализирана от, програми реализирани от две или повече държави членки. А що се отнася до технологичните изследвания, положението е още по-тежко. 2 милиарда и 100 милиона евро бяха инвестирани, само 246 милиона бяха инвестирани в програми, проведени от две или повече държави членки. Това съответства само на 8%. Решението за придобиване на военни средства – за научно-изследователска дейност зависи изцяло от националните потребности, от националните инвестиции. И това не допринася за съгласуваност. Не би трябвало да се предприемат повече мерки, би трябвало да се предприемат по-ефективни, по-стратегически мерки. За това трябва да се предприемат инициативи за съгласуване на действията на държавите членки. Така ще можем да запазим военните си способности и в бъдеще. Трябва да има ясен ангажимент е, между отделните страни членки в европейския контекст. И подобен избор следва да бъде разглеждан единствено в рамките на економическите, в политиката на економически е, е, финансови економии. Т.е. да се разходват по-интелигентно средствата, по-ефикасно. Оттам ще дойдат и економиите от мащаба. Ще има е, нужда и от пребалансиране на публичните финанси с цел да се създава растеж. Именно в такъв смисъл трябва да се търси една интелигентна отбрана, да има една обща европейска система. Тоест, аз съм за това да има повече Европа и в областта на обраната. По този начин ние можем да дадем повече на нашите общи институции, ни да можем да си сътрудничим повече в името на общите цели. По този начин ще успеем е, постепенно да изградим една обща отбрана, защото не е толкова лесно да се е, премахнат националните суверенитети в това отношение. Но както остана и с общата валута, като начало трябва да има едно сближаване на националните политики с общата валута, извинете. Е, по този начин дългосрочно ще може да се преодоляят или слеят националните прерогативи. И съответно след това да се поеме по пътя, по който като че ли се изгубихме. И е редно да го направим, защото трябва да имаме ясна визия. На срещата на върха през декември ще се говори за отбрана и би било абсурдно да се приключи с тази е, средства, среща с намаляване на средствата, които ще бъдат отделени за европейския капацитет за отбрана. По този начин ние трябва да постигнем две цели. Първо, да кажем и ясно, че отбраната е важна, че не става дума само за жажда за власт – а по-скоро решение да се създадат условия за стабилност. И второ, трябва да се започнат с нови проекти. Срещата на върха през декември не следва да е края на тази дискусия, а по-скоро началото на един път за засилена интеграция в областта на отбраната между страните членки. Ние в Италия считаме, че отбраната не бива да бъде изпращана на заден план, което се случва в Европа и в страните членки, защото отбраната има централно отношение към всички измерения на развитието на държавите – и не можем да си е, позволяваме да я забравяме в политиката. Аз е, лично си давам сметка за тази реалност и е, когато се върнах от е, Афганистан и видях е, какво се случва е, с е, италианските части в съответните провинции на Афганистан, като знам какво е направила Италия там, както по е, въпроса за военните разходи, така и за постигане на международни цели, това са едни изключителни посе... постижения. Тоест, отбраната е основен момент, който гарантира сигурността на Европа. Затова трябва да търсим и едно е, едни балансирани връзки с, с нашите партньори, включително трансатлантически, щатите, за да има възможност и за развитие на политики, и за инвестиции, и за научно-технически изследвания. Това е правилният избор. И Италия е готова да участва във всички е, операции по управление на кризи Знаем много добре, че финансовите усилия, които ще бъдат необходими за поддържане на този капацитет, за изпълняване на отговорностите ни в тази роля, ни задължават да поемем своите задължения. През, по време на италианското председателство ще търсим едно продължаване на ролята на Европа като играч на международната сцена и в това отношение. Благодаря за вашето е, внимание и сега съм готов да отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви, господин министр. Виждам, Марио, че вече си навлязал много добре в е, е, ресора на министра на отбраната. Преди това водихме е, дискусия с генералния секретар на НАТО. Е, отново проведохме в същия формат дискусията и с е, господин Размусен, заедно с подкомисията по сигурност и отбрана. Подготвяме се всъщност и за декемврийската среща на срещата на върха ще се съберат министрите на отбраната и ще определят важни приоритети, цели. Е, но има неща, които не са уредени в изцяло, а дори да са уредени, всъщност съществуват само на хартия в Лисабонския договор, но не се знае на практика как точно работят тези механизми, т.е. кой отговаря за създаването на бойните групи, за техните действия. Всичко това е естествено от огромно значение за действията ни в Афганистан, в други страни, в които сме се ангажирали не винаги е, в НАТО се взимат е, решенията, е, трябва да се е, работи съвместно и е, механизмите все още не са установени. Би трябвало през е, следващите месеци до срещата на върха през декември да уредим тези неща, за да могат да се вземат и съответните решения. Господин Дънжан. Е, Нашата е, комисия е много радостна от вашето е, назначение, с което ви поздравляваме най-горещо. И мисля, че е изключително стимулираща работата в нашата е, комисия, защото е, ето сега е, знаем, че докладите, които сме направили, са четени поне от един министр на отбраната на страна членка. Това много ни радва. А що се отнася до срещата на върха на края на годината, имам два коментара или може би бележки и един въпрос. Първо ясно казахте, необходимостта е да стигнем по-далеч и то заедно. Но има бюджетни ограничения, които именно показват, че е, отделна страна членка не може да поеме е, подобни разходи. Но колективните усилия трябва да се подкрепят от индивидуалните приноси. За момента само две страни е, допринасят повече от 5% към е, общия капацитет Франция и Обединеното кралство. И как е, бихме могли да стимулираме всяка страна членка да направи усилия, така че този общ принос да бъде достатъчно за значителен. Второ, военната индустрия. Как можем да подпомогнем тя? Има добри позиции в Европа, но какво може да се направи за конкурентоспособността и, например, в Европейската комисия комисар Барние знаем, че ще направи предложение в настоящия бюджетен контекст, който се намерят всички страни членки и евентуално знаем, че преструктурирането може да води до загуба на работни места и никоя страна членка не е готова да прави подобни реконструкции в краткосрочен план. Италия има много добре работеща военна индустрия. Как е, върви дебата по преструктурирането на отбранителната индустрия в, Иран, в Италия ми е интересно. И трето, приоритета за срещите на върха е, през декември. Да, говориме за капацитет. Е, го чухме какво каза и генералния секретар на НАТО. Той каза, добре, нека да... това, че има капацитет е добре, но ако никой не е готов да го използва, той не върши нищо. А именно, тук става дума сега за политическата воля да се действа. Връщаме се на дебат, който често сме говорили в нашата комисия проблема за приоритетите, които Европейския съюз трябва да формулира. Първо във външната си политика, преди да започне да говори за политика за отбрана. Много, много отдавна поставяме въпроса тук в нашата комисия. Една методология, примерно като една бяла книга, която бе направена във Франция, не е ли редно да направим нещо подобно и на европейско ниво, за да се оформулират приоритетите в които Европейския съюз би могъл да постигне напредък по отношение на отбраната. Господин Салафренка, благодаря, господин председател, господин министър. Когато открих точка 5, обмен на мисли и становища с италианския министр на отбраната Марио Мауро, много се зарадвах е, и от името на Европейската народна партия в Европейския парламент е, ти желая много успех на този пост. Шампанското ще го пием малко по-късно в е, неофициална обстановка. А сега ще задам няколко въпроса, господин министър. Вие посетихте преди посещението си в Европейския парламент и ИСАФ в Афганистан. За това ще ви попитам как Италия вижда нещата след 2014 година. САЩ планира вече от изтегляне на своите е, структури от Афганистан. Германия отдавна смята, че е време да го направи, макар че започна и малко по-късно с стационирането на своите подразделения. Господин Данжан зададе конкретни въпроси във връзка с политиката на отбраната. Но аз бих искал да разширя малко въпросите към Марио Мауро. Как гледате на положението в Сирия? САЩ призова партньорите а, да помислят за всичко това, което биха могли да предприемат след използването на химическо оръжие. Видяхме какво се случи миналата седмица. Франция, Германия, и една голяма част от Европейския съюз всъщност има определени виждания. Генералният секретар на НАТО говори най-вече за политическо решение на конфликта. Ние говорихме за е, коридор е, без въздушни полети тук в Европейския парламент. Така че сега питам вас, е, господин министр, какво смятате, че Западът би трябвало да предприеме смятате ли, че на 1 юли трябва единодушно да се вземе решение за налагане на ембарго? Благодаря, господин председател. Благодаря е, и на Марио за това, че е тук. Господин министр, поздравления за избора ви. Имам някои въпроси във връзка с е, Афганистан, с изтеглянето на е, военните подразделения там. Можем ли да сме сигурни, че е, няма да има е, възраждане, така да се каже, на, на талибанските сили и нови нападения? Какво смята да направи италианското правителство по отношение на ситуацията в Афганистан и блокирането на една заплаха от страна на талибаните. Като бивш член на нашата комисия, бих искал да разбера какво е, е, вашето мнение по отношение на ситуацията в Сирия, как виждате ролята на салафистите. Е, нападението на Израел е, през е, последните дни промени обстановката там? Как точно ще се развият нещата по отношение и на Хизбола? Иран, Ирак, естествено трябва да бъдат обхванати от анализа на ситуацията в региона. Е, говорихме е, вече за това, че в е, Мали и по отношение на положението в Мали трябва да се създаде коалиция на желаещите. Не трябва ли да направим същото и по отношение на конфликта в Сирия? В парламента на Великобритания се обсъди е, много е, интензивно на няколко пъти въпроса за е, разширяване на капацитета, за инвестирането на повече средства и то от страна на всички участници, така че действително да се осъществи инструмента по линкен шеринг, обединяване и разпределяне. Благодаря ви, господин Клич е, казва това. Е, нека да ви поздравя и аз е, за изправи на този пост. През декември срещата на върха в Европа ще обсъжда много важни въпроси и затова ще ви попитам. Аз лично съм абсолютно сигурен, че в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, ние имаме много повече възможности за действие и за укрепване на нашия капацитет за по-добро управление на европейските мисии, за по-добра координация. Моят първа забележка е свързана с новия център, оперативен център, създаден миналата година, който е първата постоянна структура по отношение на управлението на нашите мисии. Смятам, че това е важна стъпка в посока на създаването на една европейска главна квартира. Вие какво мислите по този въпрос? И на второ място, обсъждахме вече ролята на бойните групи. Когато обсъждахме общата стратегия за сигурност и отбрана и общата политика за сигурност и отбрана в съвета рядко се стигаше до някакви конкретни решения нещата опираха до създаването на бойните групи, но след това дали е, те е, е би трябвало да имат е, едно общо европейско управление по отношение на е, и на е, резервите, на запасите е, и на е, самите действия на тези бойни групи. Е, дали нещата могат да се свържат с Ваймърското писмо от 2010 година? Смятате ли, че е необходимо ново предложение, нова основа? И един трети въпрос. В Лисабонския договор са включени вече нови текстове, свързани с общия корпус на Европейския съюз с инструмента за обединяване и разпределяне на правомощията и на възможностите, но въпросът е как точно, конкретно на практика ще се осъществят тези неща и как да го разбираме. Госпожа Генако. Скъпи колеги, благодаря ви господин Мауро, поздравявам ви не само за е, избора ви на е, новия пост, но и за всичко това, което казахте за европейската сигурност. Е, нещата опират не само до парите, естествено, но очевидно, за да се постигне повече ефективност, по-ефикасни действия, са необходими и повече инвестиции. За съжаление, е, продължават проблемите с е, е, принципа на единодушието при гласуване. Единствената възможност да се справим с този проблем е засиленото сътрудничество. Ние всички знаем кой се противопоставя на едно такова решение и би трябвало да го кажем съвсем ясно повечето държави членки са членове на НАТО. Това не означава, че ние не желаем да заобиколим НАТО или не желаем е, по-тясно сътрудничество. Не, напротив, но е, става дума за това да се взимат е, колективни решения. Вие сам го казахте, Европа инвестира много повече средства в изследователската сфера по отношение на отбраната, отколкото САЩ. И моето мнение е, че би трябвало да помислим за известна промяна. Е, какво ще предложи Италия по отношение и на морската сигурност е, и по отношение на образованието и квалификацията? Например, е, изобщо по отношение на системата на подготовка на кадрите в Европейския съюз. Президента Петринка, благодаря ви. Марио Мауро, чудесно е това, че те виждаме сега в ролята ти на министър на отбраната на Италия. А, и аз а, а, отново а, си казвам, да, струва си да се вярва в Италия, след като тя избира именно този компетентен човек за министър на отбраната. А очито ти Каспари, Конрад Аденауер и много други е, е, са мислили също и за създаването на една общност на отбраната с общи е, военни структури. Е, и ето, че ние вече сме много близо до постигането на тази цел. Богдан Клич говори вече с бойните групи, които биха могли да бъдат ядрото на бъдещата европейска армия. Обръщам се към нашите британски колеги те е, не са задължени естествено да участват, биха могли да бъдат част само от е, структурираното сътрудничество, но при всички положения аз лично смятам, че действително е, пътят към създаването на една истинска европейска армия е правилният път и много ще се радвам, ако той се увенчае с успех. Благодаря, господин председател на Европейския парламент, господин Ван Орден. И аз ще ви поздравя, господин е, Мауро, за избора ви за министър на отбраната. Що се отнася до а, е, стратегията за сигурност и отбрана, аз мисля, че е, първоначалните цели са абсолютно ясни и те би трябвало да стоят пред очите на всички нас. Въпросът ми какво възнамерява Италия да направи по отношение на укрепването на своята военна, на своя военен капацитет и освен това как, какво е вашето отношение към НАТО и укрепването на НАТО? Госпожа Мартини, господин министър, скъпи Марио, позволи ми да те поздравя за избора ти на този пост. Ти си един от е, първите е, номинирани е, министри в Сената и действително съм много развълнувана, защото по този начин е, Италия вече се оценява по друг начин, е, след като има такъв представител е, в областта на отбраната. Господин Ангоракис. Благодаря, господин председател. Първият ми въпрос към господин министъра. Последните нападения, извършени от Израел срещу Сирия? Как ги окачествявате? Не смятате ли, че това е окупация, нарушаване на териториалната цялост на една държава от страна на друга? Второ, напоследък се говори немалко за това, че държавите членки на Европейския съюз трябва да си сътрудничат в областта на отбраната – например чрез създаването на бойни групи или по силата на писмото от Ваймар, за което говори колегата. Какво е вашето лично мнение, господин министър? Причината за това подобна форма на сътрудничество да не се радва на напредък, нито тук в Европейския съюз, нито другаде, е може би, че държавите се опасяват, че могат да нарушат международното законодателство. Ще ви дам за пример Мали. Защо никой не се присъедини към Франция и не се намеси там? Има и други примери в това отношение. И мисля, че не се установява подобно сътрудничество, тъй като то е пример за окупация, за действия, които са в разрез с международното право. Говорихте за отбранителната индустрия и за нейната конкурентоспособност. Една голяма част от отбранителната индустрия в Европа би трябвало да преустанови дейността си, ако се установят общи структури. Пример за това е създаването на вътрешния пазар. Създаването на общи структури би означавало, например, че в отбранителния сектор трябва да бъдат уволнени работници и служители, например в Гърция. Как можем да решим един такъв проблем? Благодаря, казва председателят. Преди да дам думата на господин министър Мауро за отговори, нека и аз на свой ред го поздравя. Мисля, че изборът му за министър на отбраната на Италия ще бъде от полза и за нас. Позволете ми също да задам няколко въпроса. Не е лесно да се постигне осезаем напредък в областта на общата политика за сигурност и отбрана. Може би тази политика в момента се ограничава в рамките на компетенциите на държавите членки. Но как можем да си представим сътрудничеството в тази област от политическа и институционална гледна точка? Генералният секретар на НАТО изисква от Европейския съюз да внесе по-голям принос в политиката за сигурност и отбрана. Економическата и финансова криза се отрази върху всички държави членки, в това число и върху Италия. Като се има предвид необходимостта от съкръщение на бюджетните разходи, как според вас може да се постигне по-ефективно координиране, в това число и в областта на отбранителната индустрия? Ако се установи такова взаимодействие между държавите членки, няма ли да има потенциал за реализиране на економии? Господин Мауро. Ще посетя на място италианския контингент в Афганистан. Вече се срещнах с един от командирите на ИСАФ. По време на посещението ми ще се срещна и с президента Карзай. Няколко думи за действията в Афганистан след 2014 година. Позицията на Италия е повече от ясна. Не възнамеряваме прибързано да изтегляме контингента си от страната. Искаме в Афганистан да бъде постигнат напредък. Италианският контингент е разположен в няколко бази. В разговорите с генерал Данфорд стана ясно, че след 2014 година по силата на принципа на пропорционалността при разпределението на въоръжените сили на отделните държави и членки ще трябва да се запази присъствието на ИСАФ в страната. Тоест, ще продължи и присъствието от италианска страна. Така Италия ще може да продължи дейността си там в рамките на международното сътрудничество. Дейност в областта на здравеопазването, на образованието, на равенството между половете. Всичко, което до момента бе възможно по линията на реформите по силата на присъствието на въоръжените сили на международната общност ще трябва да продължи и в бъдеще. Потвърдих това и пред президента Карзай. Подробно му изложих какво разбираме под това. НАТО е не само военна структура. Това е и политическа организация. Италианската страна трябва да има възможност да постига отделни договорености с компетентните органи в Афганистан, що се отнася до контингента на територията на страната. Този контингент има конкретен международен мандат. Говорих до тук конкретно за Афганистан. но трябва да отговоря конкретно и на въпросите на колегите тук в Европейския парламент, например на въпросите на господин Данжан. Ще се спра конкретно на отделните въпроси. Може би няма да ви отговоря особено компетентно, но мога да ви кажа, че трябва да се провеждат общи проекти – проекти с поделена отговорност. Италия през изминалата година и половина не внесе нито едно искане за финансиране от общоевропейските фондове за спасяване на отделни държави. Опитваше се през цялото време да излезе от положението със собствени средства. Подкрепяше и държави като Гърция. При това пое водеща роля в това отношение. А що се отнася до общите структури в областта на отбраната, то можем да кажем, че Италия решително ще ги отстоява. Отбраната не се свежда до боричкане за власт. Ще работим за установяването на общи структури в името на общата сигурност. Финансирането на националната ни система за отбрана. Когато говорим по този въпрос, се опитваме да направим връзка с европейската интеграция. Европейската интеграция за нас е основен инструмент за упражняването на индивидуална отговорност от наша страна като държава. Трябва във връзка с това да изясня някои неща. Наблюдават се известен скептицизъм и обесърченост. във връзка с Европейския съюз. Вече съм заявявал, че евроскептиците не стават такива от само себе си. Евроскептицизмът се причинява от липсата на убедителност от страна на онези, които отстояват европейската идея. Затова на срещата през декември не бива да говорим само за технически аспекти, като например европейските бойни групи. Ще трябва да говорим общо по темата за укрепване на европейския капацитет. В Европа трябва да се приложи метод, който върви не от теорията към практиката, а обратното. Трябва да започнем с практически мерки. И за да постигнем тази цел, ще трябва преди всичко да подходим прагматично. Не бива теоретично да разговаряме за това каква система в областта на отбраната е необходима на италианската държава. Не бива да се говори за тази или онази система, този или онзи вид самолети – Трябва да се говори по-общо, като се изложат и няколко точни альтернативи. Не бива да се говори за детайли. Например, по отношение на отбранителната индустрия, като например каботажа. Трябва да си поставим трудни въпроси, свързани с бъдещето. Например, как можем да допринесем за укрепването на ролята на НАТО. Държавите членки на Европейския съюз са мнозинство сред държавите членки на НАТО. От това следва, че една по-силна, по-добре интегрирана Европа може да укрепи и ролята на НАТО. Но за целта е необходима и определена нагласа Необходимо е да прегърнем европейския модел. Той не бива да бъде поставен на карта. La battaglia d'Inghilterra e facendo Примерно английската менталитет, помните Уинстън Чърчил какво е говорил за Втората световна война, че никога, никога не, не следва да се забравят подобни уроци. А, така че 750 евродепутати и ще имат тази визия. Надявам се, че и министрите, които ще се срещнат на срещата на върха, ще имат подобна е, визия, защото е, е много важно тези неща да се решават и то не от малко хора. Благодаря, господин Мауро. Благодаря и за въпросите, и за отговорите, и за вниманието. Next point, the freedom of press and media in the world. Rapporteur. Uh, Следващата точка от дневния ред е Марика Шаки, свобода на пресата и медиите по света. Заповядайте. Благодаря. Съвсем накратко. Нека да започна с благодарности към участието на докладчиците в Сянка. Много конструктивна беше нашата работа. Ние обменихме мнение и смятам, че вече сме а, на финалната права до гласуването. Ще изпратим един сериозен сигнал за защитата на свободата на пресата и медията. Говориме за гражданското общество, а, за връзките с интернет. Доклада излиза съвсем на време. Съвсем скоро а, чествахме и Деня на свободата на пресата. Освен това, в момента има натиск върху свободните гласове в пресата, било то онлайн и не само. И тази натиск става все по- насилстван, има е, шокиращи факти на действия срещу активисти, има 88 за убити, е, над 900 арестувани, над 2000 нападнати. Е, това са много, много сериозни данни. Европейският съюз трябва да бъде много по-водещ в ролята си за осигуряване на свобода на пресата и медиите по света. Трябва да напомняме на правителствата, че те имат отговорности как към журналистите и към гражданството общество. Но, за съжаление, именно правителствата в трети страни нарушават законодателството. Не, винаги е директно законодателство, свързано с пресата и медиите, но по-скоро те нарушават законите за борба с тероризма, за национална отбрана използват разпоредби, за да отправят заплахи към журналисти, блогъри или медии. Ние се опитваме да не е, се впускаме в оценки, е, индивидуални оценки на свободата на интернет или пресата или медиите. по-скоро описваме определени аспекти и казуси, е, свързани, цитираме документи от международни организации и прилагаме тези документи като приложение към нашия доклад. За това искаме, за да покажем колко е важно да няма политическа намеса в работата на пресата и медиите, за да могат те да работят свободно и независимо. Също слагаме акцент върху това, че те трябва да бъдат свободни от финансови и политически е, натиск това е и да бъдат независими не само обществените медии, но също и търговските такива. Рекламни към... компании и така нататък, те също имат своите засилени отговорности за свободата. Същото се отнася и за цифровата среда, в която работят е, пресата и медиите. Там трябва да има свободен достъп до информация. Също очертаваме необходимостта е, Европейския съюз да се бори с е, безнаказаността е, при практиката на заплашване на журналисти и преследването им. Търсиме възможности за правния защита в такъв смисъл. Също призоваваме службата за външна дейност и Европейската комисия да работят по съответните програми и бюджетни средства, да бъдат те по-систематично оползотворявани, за да можем ние да бъдем водещи. Ние, разбира се, не сме е, рай, в който подобни проблеми не съществуват в Европейския съюз, Естествено и имаме ограничени правомощия в това какво можем да се занимаем. Разбира се, искаме да поставим въпроса за критерии, искаме да огледаме и нашите съседи, но като цяло говорим за външната ни политика, за разширяване, за сътрудничество, за помощ, за да може да бъдем пределно ефективни, когато бюджетът е ограничен, така че да има едни ясно формулирани цели в защита на основните ни ценности плуралистични медии, свобода на изказването, защото това е в край на краищата в основата на развитието на човешкото общество. Аз очаквам да продължа да работя все така конструктивно с докладчиците в сянка. Има няколко заявки за изказвания. Thank you, sir. Uh, I would like... Госпожа Присагич. И Брисагич. Благодаря на докладчикът, благодаря и на, и на всички колеги докладчици в Сянка. Докладът е отличен, в смисъл, че ние се споразумяхме за всички компромисни текстове. От името на НП мога да кажа, че ние ще подкрепим компромисите. Аз лично имах различни становища като докладчик, но се радвам, че ще подходим пределно общо. Няма да се впускаме в подробности и да изреждаме страни или личности. Има други комисии в този парламент, които могат да подхождат по този начин. Нашата комисия за външна дейност не би следвало да процедура по този начин и съм благодарна на докладчицата, че ни подкрепи в това ни мнение. Също считам, че е важно да се очертае положението на блогерите, свободата на медиите по интернет. Този въпрос не се дискутира, кой знае колко, а той става все по-значим. Особено в потискническите режими. Колкото по-труден е режима, толкова повече той се бои от интернет и от блогерите. Затова изключително се радвам, че и този аспект е отразен в доклада. Както казах, ще подкрепя всички е, компромиси. Има няколко момента, в които няма да гласуваме е, по препоръката на докладчика. Различията са чисти технически и е малко по-различен е политическия ни подход, но като цяло сме много доволни от резултата на доклада. Благодаря, госпожа Яконсари. Благодаря, благодаря на докладчика за госпожа Шаки за отличното сътрудничество и плодотворните преговори. Много се радвам, че моята политическа е, група е, имаше основни е, позиции, които бяха възприети от докладчика в компромисите и тези основни елементи от позицията на социалистите и демократите са следните. Първо, защита на журналистите в тяхната работа отчитането на влушаването на тенденциите за свобода на пресата, необходимостта да има независима, плуралистична, разнообразна преса, също борба с монополистичните тенденции и е, също искам да сложа ударение върху е, факта това, което прави и госпожа докладчикът, а именно, че Европейския съюз има задължение да действа, да постигне нещо позитивно посредством всички други политически инструменти, търговски споразумения за търговия, за асоцииране и така нататък. В всички тях трябва да се отчита и въпроса за свободата на пресата също считам, че трябва да има по-силна, съгласувана и ясна политика между парламента и Европейската служба за външна дейност. Отново благодарности за докладчика. Смятам, че доклада в момента е станал много по-конкретен и дава ясни насоки за Европейската стратегия на действие в това отношение. Напомням, че гласуването е утре след обед в 5 часа. А, искате да добавите ли нещо? Госпожа Шаки, да, ако мога да отговоря на коментарите на докладчиците в сянка, мисля, че съвсем ясно е, че работихме в много добър екипен дух. А, ние считаме, и, че темата е много важна. Считам, че Подобно заключение ще се оформи и от ВОТА и ще изпратим ясно послание на Службата за външна дейност и Европейската комисия, че е необходимо да има ефективни, целенасочени политики за водеща роля на Европейския съюз в света за, по отношение на свободата на пресата и медиите. Ние просто трябва винаги тази тема да оставяме в първите редове на дневния ред, за да може да се отчита съдбата и да се защитават журналисти, които работят и по интернет, и не само, и всички хора, които биват преследвани заради своята дейност в терористични режими. Благодаря. С това преминаваме към следващата точка. Роля на Европейския съюз в а, а, по-широко трансатлантическо сътрудничество. Докладчиката е Франциско Хосе Миланно. Имате думата. Eh, bueno, tendría que empezar dando las gracias no solo a usted por darme la palabra, sino también a los shadows. Muchos de... Искам да започна с благодарности благодаря и ще започна с благодарности към докладчиците в Сянка, макар че те не всичките присъстват тук. Благодаря им, макар и задочно. Сега ние ще се видим отново в Страсбург и ще поговорим с тях, но междувременно вече се споразумяхме за компромисите. Благодаря им за конструктивния подход. Компромисите са е, за които сме се договорили, са включени в текста. Ще кажа само следното. От една страна разглеждаме е, трансатлантическото партньорство е, между Европейския съюз и САЩ и от друга страна актуалните конфликти – като основната идея е, че САЩ и Европейски съюз би трябвало да вървят в една посока, би трябвало да работят заедно. Има една последна част, която е посветена на трансатлантическата перспектива. Постъпиха много изменения. Повечето от тях са включени в компромисите, които вече сте получили, надявам се. Разделили сме е, компромисите на няколко групи. В някои е, случаи при измененията ставаше дума просто за нюанси, за подобряване на формулировката. Е, тези подобрения са включени в компромисите. Опитахме се да стегнем текста, да го направим по-кратък, защото това е общото желание – Имаше обаче изменения, които критикуваха цялостната ориентация на текста. Някои от измененията остават, но аз съм включил минусче в списъка за гласуване. Има, да кажем, едно изменение в което се говореше за това, че не би трябвало да се търси някакво политическо сътрудничество или че бюрото за връзка във Вашингтон на Европейския парламент не би трябвало трябва да се закрие. Господин Ручек влиза в залата. Виждам го. Ще изчакам няколко секунди, за да постави слушалките. И още веднъж повтарям, има изменения, които са много конструктивни и аз ги оценявам много високо. Е, някои от измененията се отнасят до економическото и е, партньорство в областта на търговията и инвестициите. Опитах се и измененията и желанията на а, Инта да бъдат включени в текста и те са тясно свързани именно с това търговско и инвестиционно партньорство, но чисто економическите въпроси бих предоставил наистина на комисията Инта. Така че е, дори и зад тези изменения, които на пръв поглед ми изглеждат е, е на мен като не специалист е, е разумни, е, ще видите, че съм сложил че там, защото това са е, изменения, които, по които трябва да се произнесе Инта. Има 22, 23 параграфа, по които очевидно има различни виждания е, но до 2-3 месеца би трябвало в рамките на процедурата да решим между двете комисии, е, кое ще остане в текста, кое не. Става дума за процедурен въпрос. И освен това, има изменения, които по същество ми харесват, но са твърде е, детайлни и е, надхвърлят рамките на поставената цел. Да кажем, има изменения, които са свързани с работата на мисията Аталанта. Е, А, когато говорим за Атлантическото пространство, не бива да а, прехвърляме границите и да стигаме и до Индийския и а, океан, да включваме и Аталанта, Сомалия и така нататък. И затова тук съм сложила минусче в списъка за гласуване. Докладът е, не може да се отнася до специфични въпроси, като да кажем ситуацията в Близкия изток или климатичните промени и така нататък. Е, така че това имах предвид, когато казах, че някои от внесените изменения е, надхвърлят рамките на доклада и поставената цел. Госпожа Нейц и господин Бютикофер ми казаха много любезно, но все пак така с упрек, че е, текстът е, се е разпрострял твърде много и обхваща все повече теми. Е, и е, аз взех при сърце е, техните критични бележки и по тази причина, макар и с е, така. Е, бодежи в сърцето се отказаха от някои от измененията, които действително продължават да разширяват обхвата на текста. И още нещо ще ви кажа. Наистина намираме се във втория легислатурен период на Обама. Буш вече е, е минало. Трансатлантическите отношения са много сложни. Знаем, че Азия а, ни създава проблеми. А, а, Азия така, се смята, че би трябвало да поеме една нова лидерска роля в света и да, да посочва, така да се каже, посоката за по-нататъчно развитие. Имаше такива предложения, от които съм се отказал. Имаше и предложения, които всъщност ни връщат назад. Затова не съм ги включил в компромисите. Но много се надявам, че е, действително съм успял да постигна целта си, а именно да създам един амбициозен текст, е, който е, да е конструктивен и времено да се съобразява с различните виждания на колегите. Благодаря ви, да съм постигнал тази цел. Струва ми се, казва господин Ручек, че трябва да благодарим на докладчика за неговия много конструктивен подход за доброто сътрудничество. Голям брой, над 100 бях измененията. Обсъждахме ги детайлно и постигнахме споразумения за компромиси. И така, струва ми се, е, има вече създадена една добра основа за е, постигане на съгласие в Европейския парламент по отношение на трансатлантическото партньорство. Докладът е, е много навременен, много важен и е, показва е, така, съществените изменения в рамките на трансатлантическото партньорство, економическата криза, естествено изместването на центъра към Азия. Имаме и е, е, засилването на е, трансатлантическото партньорство във връзка и с южното измерение на това партньорство. Струва ми се, че би трябвало да се концентрираме върху геополитическото измерение, не толкова върху економическото, но както и докладчикът заяви по отношение на преговорите за споразумението за економическо партньорство в областта на търговията и инвестициите е, водещата комисия е Инта, така че е, ние не сме навлизали в детайли в е, тези въпроси. Има е, голям потенциал за е, едно по- всеобхватно трансатлантическо партньорство. Не става дума единствено за САЩ, но също и за Канада и за Латинска Америка, където е, се очертават нови, силни е, и важни партньори. Така че всичко това би трябвало да бъде включено в е, дневния ред на трансатлантическото партньорство. И това, естествено, е, надхвърля по-тясната рамка на взаимоотношенията между Европейския съюз и САЩ. И още веднъж е, благодаря много сърдечно на колегата е, Милан Мон и смятам, че ще постигнем добър резултат утре след гласуването. Ще се поздравяваме, надявам се. Госпожа Шалке. Благодаря, господин председател. Ще говоря от името на моя колега, който не, е, не беше в състояние да остане по-дълго на заседанието. Почертаваме значението и на временността на доклада. Благодарим на докладчика за конструктивното сътрудничество. Моята група подкрепя измененията. Аз съм съгласна, че е, няма нужда да е, поемаме и да иземаме, така да се каже, функциите на е, комисията Инта по отношение на партньорството в е, сферата на търговията и инвестициите. Е, така че. Е, след като е, видим какво ще се реши в комисията Инта, вече ще помислим и за обединяване на усилията трансатлантическото партньорство бе е, датира отдавна, но преди е, две години ние е, определихме новите елементи в него и а, е, би трябвало да а, е, свържем естествено новите приоритети, новата същност на това партньорство и с економическите аспекти а, е, и по-тясното сътрудничество в областта на економиката, на търговията, на инвестициите и струва ми се, че по този начин ще осигурим едно по-добро бъдеще на трансатлантическото партньорство. Ще направя няколко е, бележки е, по текста и аз е, благодаря на колегата Милан Мон за трансатлантическото партньорство, което е, продължава усилията ни в тази посока. Естествено, че когато е, започват преговорите за трансатлантическия пазар, е важно да подчертаем отново политическото измерение, не само е, търговско-политическото аспекти. А, има препоръки а, е, от Инта а, така, е, темата за споразумението да влезе още през май в пленарна зала, а също времено договорът, е, текста на господин Мон да влезе едва през юни е, в пленарна зала. Би било хубаво да съчетаем двата текста и двата дебата. Утре, ако гласуваме, ще можем след това да обсъдим нещата в политическите групи и до понеделник да имаме едно решение, така че да обединим двете теми и да проведем една обща дискусия. Предполагам, че е, за колегата Милан Мон това ще представлява едно допълнително затруднение и натоварване, но ако не ви пречи, нямам нищо против е, е, да продължим с тези усилия. Благодаря, господин председател. Е в момента се намираме в една много специфична фаза на тези трансатлантически отношения. Не става дума само за трансатлантически отношения. Аз разглеждам тези отношения с няколко страни, и Латинска Америка, и Африка. На 20 юни ще има среща на върха на Г8. Обама ще бъде там в Северна Ирландия. Ако приемем доклада на 15 и 16 юни, отделно от доклада на Инте, ще това ще се случи 3 или 4 дни преди да пристигне Обама в Европа, което не е никак зле. Така че, ако останат двата доклада отделно, би било добре. Евентуално, ако имаме дебат през май, ще има ли възможност да се осигури превода на време? Que se va a poner solo En cambio, si se le deja en junio, aunque se ha votado el otro antes. А, смисъл, считам, че ако сложиме по-голям акцент върху економическото изражение, Моя доклад ще бъде засенчена. Би било много добре да излезем с него няколко дни преди Обама да се появи в Европа. Знаем, че ще има трансатлантически е, преговори за търговията, докато нашия доклад е доста по-широк, така че по-добре да го приемем през юни. Und, е, Благодаря. Трябва да обмислим това до утре. За всичко си има основание. Но ако вземем решението преди пътуването на Обама, то, то няма да бъде включено в документите му за посещението. И така няма да се възползваме и от момента на това посещение в политическо отношение. Затова от политически съображения би трябвало да обединим двете теми. Трябва да обмислим въпроса, да видим дали предложението е технически осъществимо, като се има предвид необходимостта от превод. Благодаря. Като взимаме решение по този въпрос, ключовият критерий би следвало е да обсъдиме съображенията за и против, но все пак да, да оставиме възможност на докладчика да вземе решението. Има време да се помисли е, по темата след гласуването, дали е, плюсовете и минусите да бъдат свързани и с е, доклада за търговията, дали да отложиме малко или да се стремим да бъде предложен, прие доклада преди пристигането на Обман. Обама. Мисля, че докладчикът е в края на кращата в най-добра позиция съвместно с докладчиците в Сянка да решат това. Те, те знаят кои са основните предизвикателства пред доклада и в края на кращата, след като гласуваме, остава да им дадем зелена линия. Благодаря. Ще трябва да обсъдим въпроса утре. Утре трябва да вземем решението. В противен случай няма да е осъществимо технически. Така че трябва да си отделим 5 минути, за да обсъдим аргументите за и против. Но не би трябвало, ако в бъдеще темите се обсъждат по-отделно, нашата комисия да няма думата не би трябвало да бъдем измествани на задна позиция. Ще се видим утре. Утре сутринта предстои конференцията, а гласуването ще се проведе в 17 часа.